Um, Започваме заседанието. Благодаря на всички. Почти приключваме работата си преди вакансията. Преди това обаче за нас е чест да разговаряме заместник министър-председателя на Люксембург, страната, която е председател на съвета. Господин Етиен Шнайдер е голям наш приятел. Той е, той е бил, той е работил в областта на проучванията. Ние много държим на такъв тип служители, тъй като без тях нищо не е, не е възможно. Освен това сте е пример за това, че асистент, който е, е работил в областта на изследванията, може да се издигне до заместник министър председател. Разбрах, че сте разговаряли с Комисията по правни въпроси и Либе ние в нашата комисия задаваме много интелигентни въпроси и съм убедена, че вие ще ни представите актуална информация за целите, които искате да постигнете през следващите 6 месеца. Ще ви дадем думата за встъпителни думи и след това колегите ще има думата за въпроси. Заповядайте. Госпожо председател, драга Вики, госпожи и господа депутати, за мен е удоволствие, че мога да представя програмата на Люксембургското председателство. Радвам се, че ще можем да поговорим откровено. Както знаете, вътрешния пазар винаги е бил основен приоритет за Люксембург. Дори може би най-големия приоритет. Като малка отворена страна в сърцето на Европа, повечето економически операции са трансгранични. Добре функциониращия единен пазар е много важен, за да могат нашите фирми да се разрастват и за да могат нашите потребители да имат достъп до широк достъп стоки и услуги. Ето защо ние сме наясно не само с онова, което дава добри резултати днес, но е и онова, което не дава добри резултати. През последните години бяха направени много обещания, но все още има пречки е, пред е, премахването на прекомерните разходи и правна сложност за потребителите и фирмите. Люксембургското председателство би искало да реши проблема с високата цена на това да няма Европа. Ако ние и с законодателите си свършим работата както трябва, можем да съберем изобилен плод, говорим за поне 800 милиарда или 4% допълнителни растеж в Европейския съюз. Очевидно, ще съгласите с мен, именно това имаме нужда в сегашния економически климат. Дами и господа, сега ще ви представя основните послания и приоритети на Люксембургското председателство в областта на вътрешния пазар и конкурентоспособността в широк смисъл. Предвиждаме два съвета на съвета по конкурентоспособност на 1 октомври и 30 ноември. Неформалният съвет на съвета по конкурентоспособност ще се проведе на 20 юли в Люксембург. Искаме да ние ще се разководим от две основни идеи. Искаме да повишим европейска добавена стойност и искаме да дадем възможност предприятията ни да могат да се приведат в съответствие с 28 национални законодателства. Това въжи за цифровия пазар, но не само за него. Искаме също така конкурентно способността да стане хоризонтален приоритет на всички политически области. Много е важно да засилим измерението вътрешен пазар в интерес на конкурентоспособността на нашата економика. Това често е свързано с правомощията на други конфигурации на, конфигурации на съвета и други парламентарни комисии. Имам предвид системата за схема за търговия с емисии. Що се отнася до вътрешния пазар, искам да кажа, че ние нямаме нови законодателни досиета. Основните дейности, предвидени от Европейската комисия в рамките на цифровия вътрешен пазар или новата стратегия за вътрешния пазар на стоки и услуги, се очакват чак през 2016 година. За съжаление, законодателните досиета, които са представени на вниманието ни, които бяха представени от предишната Европейската комисия, са, са изправени пред трудности. Пакета Обща сигурност на продуктите е блокиран в съвета от две години и трябва да кажа на докладчика господа, госпожа Шалдемозе, че е, извършва забележителна дейност. Причината за блокажа е разпоредбата, отнасящи се до задължителният етикет за происход, т.е. мейдин, произведено в, което е разделителна линия в съвета. Няколко председателства литовското, гръцкото, италианското и латвийското положиха усилия за да се излезе от гънената улица. За съжаление, до сега това не се случи. Нашето председателство иска да постигне напредък, но знаем, че ще има трудности. В отсъствието на нови елементи в това досие, една сериозна промяна в позицията на държавите членки или пък ново предложение на Европейската комисия, за нас ще бъде трудно да постигнем кой знае колко сериозен напредък. По подобен начин стоят нещата и с регламента за упростяването на прехвърляне на МПС, регистрирани в друга държава членка. И тук искам да поздравя докладчика госпожа Чаранцева, която не е пожали усилия. Държавите членки са разделени по отношение на третия член за това къде трябва да са регистрирани МПС. За следващите председателства се оказва изключително трудно да намерят добър баланс по един толкова деликатен въпрос. Разчитаме на подкрепата на Европейската комисия, за да се постигне компромис и да се поднови дебата след лятната е, вакансия. Госпожо Кала, ситуацията е сложна и по отношение на митническите нарушения и приложимите санкции. Съществуват различни въпроси в съвета и Люксембургското председателство ще се опита да намери пътища да преодолеем трудностите. Нека да се занимаем сега с по-положителните елементи. Няма съмнение, че цифровизацията е голям приоритет за нас във всички конфигурации на съвета. Люксембургското председателство ще започне работа по основните инициативи в пакета Единен цифров пазар. Имам предвид модернизацията на авторското право и реформата на правата на потребителите онлайн холандските ни колеги всъщност ще трябва да свършат огромната част от дейността. Очакваме с нетърпение пакета вътрешен пазар на стоки и услуги. Той трябваше да бъде прият преди един месец, но по всяка вероятност ще бъде готов през октомври. Тези две досиета изискват нашата бърза политическа реакция. Трябва да проявим високо ниво на амбиция в дейността ни, за да премахнем трансграничните пречки и да намалим административните тежести за нашите предприятия, като под... осигурим по-добър достъп на потребителите до стоки и услуги, както онлайн, така и офлайн. Ако, това, ако Европа не може да постигне това, никой не може да го постигне. Държавите членки не могат да ръководят вътрешния пазар. Това е наша отговорност на съвета и на парламента, заедно да създадем един истински пазар. Ние се ангажираме и да започнем да работим по инструменти от юридически характер, за да може вътрешния пазар да започне да функционира добре става дума за принципа на взаимно признаване. Това е свързано и тясно с пакета по-добро законодателство, който Европейската комисия представи. Необходими са няколко месеца, за да се осмисли този много амбициозен пакет, който ще промени нашите методи на работа. Бихме искали в това досие да има по-добро взаимодействие между различните политики. По-доброто законотворчество не бива да се разглежда като автономен инструмент. Не искаме то да бъде част от другите политики, по-конкретно в областта на вътрешния пакет. Една оговорка, по-доброто законотворчество не означава по-малко законодателство. Става дума да постигнем целите си при по-низки разходи при по-ниска цена. Целите, както вътрешния пазар, социалната защита, не бива да се поставят под съмнение. Това са начините. Става дума за това, че трябва да намерим по-малко сложни и по-ефтини пътища за постигане на тази цел. Ако премахнем европейските директиви, има опасност да се върнем на 28 национални законодателства. Ние не искаме това, не го искат и потребителите. Юридическата фрагментация е свързана с твърде висока цена, а ние търсим нови източници на растеж. Сега, политика по отношение на предприятията. Ние ще дадем нов тласък на това конкурентоспособността да стане хоризонтален елемент и на всички политики. Искаме да се модернизират и методите на работа на съвета конкурентно способност в интерес на способността и вътрешния пазар. В началото на всяка среща на този съвет ще направим, ще направим анализ. Идеята е да разговаряме открито с министрите и Европейската комисия по развитието на економическата ситуация в Европа, в това число в макро, микроекономически план и да се направи преглед на основните досиета, които засягат конкурентоспособността и вътрешния пазар, независимо от това дали попадат в компетенциите на съвета по конкурентоспособност или други конфигурации. Идеята е да осигурим по-добра координация при изпълнение новите инициативи от страна на Европейската комисия. Ние искаме да сътрудничим по-добре с комисаря Бенковска, това число и при разработване на писмото, което комисията иска да изпрати във връзка с индустриалната политика. Люксембургското председателство ще обърне голямо внимание и на политиката за малките и средни предприятия презглеждане на акта за малките предприятия. Ние организираме голяма конференция от 18 до 20 ноември на тема Асамблея на малките и средни предприятия. Накрая, още няколко думи за други предстоящи досията. Интелектуална собственост. Нашето председателство визира споразумение с Европейския парламент по директивата търговски тайни, ние искаме да се модернизира авторското право, както вече казах. Люксембургското председателство ще започне работа по предложение за директива за нелоялните търговски практики. Европейската комисия би трябвало да приеме тази директива в преди да започне лятото. Що се отнася до политиката за защита на потребителите, за съжаление нямаме конкретни предложения. Ще продължим диалога в аспект потребители и стратегията за цифро вътрешен пазар. Това има въздействие на целия сектор. При всички случаи политиката на вътрешния пазар, както цифрова, така и не цифрова, върви ръка за ръка с политиката за защита на потребителите. Преди да приключа няколко думи за досието телекомуникации, това е, за нас това е приоритет в, във връзка с директивата за информа, мрежовата информационна сигурност. Киберсигурността не подлежи на преговорите, това не е лукс и не е факултативна Докладчикът е, Шваб е, напълно осъзнава този факт. Нашите економики, нашите общества зависят от тази сигурност, без, да имам, без оглед на географските граници. Участниците на пазара имат економически интерес да бъдат прияти мерки в областта на киберсигурността. Ние знаем, че можем да превърнем Европа в пример в областта на киберсигурността, дейността на латвийското председателство ни даде възможност да разработим принципите, от кои, на чиято основа да работим сега. Люксембургското председателство трябва да продължи тази дейност – ние сме убедени, че ще успеем да работим конструктивно с вас по този въпрос. Друг законодателен акт е свързан с достъпността до вебсайтовете на публичния сектор. Тази директива е изключително важна за потребителите на услугите електронно правителство тя ще даде възможност за активно участие и за повече е, и за по-голяма степен на включеност на всички граждани в цифровата економика. Докладчика госпожа Шаранзова е, отчита този факт и ние се радваме е, на това, че има изглед за добро сътрудничество. Председателството възнамерява да постигне сериозен напредък по това досие. И накрая няколко думи за приоритетите във връзка с цифровия вътрешен пазар. Приключването на реформата в областта на защита на личните данни до края на годината трябва да адаптираме сегашните правила, които са от 1995 година, когато интернет правеше първите си крачки. Днес нашите економики и общества се основават на поток от данни, които всяка секунда преминават през границите. За нас тази реформа е изключително важен катализатор за цифрови вътрешен пазар. Предизвикателството е да разработим правила, които функционират и които ще останат актуални и в бъдеще. Ние се надяваме да постигнем тази цел. Благодаря за вниманието. Отлично представяне на много различни въпроси които засягат компетенциите на много различни комисии, включително и на нашата. нашата. И така, ако не сте казали, че искате да се изкажете, моля да ми дадете сигнал. За сега само трима човека искат думата. Добре. Започвам с Ружа Тун. Благодаря за това толкова интересно представяне. Люксембург е малка, но изключително важна държава в Европейския съюз. Нената полза за Европейския съюз е изключително голяма. И тук не говоря само за човешки ресурси. Странно е, че няма кой знае колко предложения във връзка с цифровия единен пазар. Така или иначе, ви желаем всичко най-добро за периода на вашето председателство. Няколко въпроса. Говорихте за made in или произведено в. Казахте колко затруднения има тук. Не казахте обаче какво точно ще направите в това положение. Какво е вашето предложение. Как ще излезем от задънената улица? Другия ми въпрос свързан с онлайн покупките. Разбирам, че в съвета вече се водят разговори. Имате ли проект за постигане на обща позиция в съвета? За да не стане като с роуминга. 17 месеца чакахме, нямаме толкова време сега. Хората чакат. И последния въпрос. Говорихте за киберсигурността. Неодавна разбрах, че тук трябва да се включи и борбата с тероризма, и борбата с словото на омразата. Вярно ли е това? и има ли някаква възможност да се стигне до конкретни резултати? Благодаря. Председателката, може би трима оратори. Кристел Шалдемозе, Никола Данте. Ще караме както сте се записали. Госпожа Шалдемозе, заповядайте. Благодаря. Благодаря за това, че сте тук, господин министър. Съгласна съм, че работата по пакета за продуктовата сигурност е изключително тежка, не само в парламента. Ние имаме компромиси, но в съвета положението е изключително тежко. Тази сутрин в нашата комисия видяхме презентация от организацията ProSafe. Тя координира съвместните действия на органите за надзор на пазара в държавите членки. ProSafe работи много добре, но ни беше казано, че има нужда от ново законодателство, по-добро законодателство, за да функционира по-добре вътрешния пазар и за да има по-голямо доверие у потребителите, защото на пазара все още има много опасни продукти. Знам какво е положението в съвета, какви затруднения има. Моля ви да положите всички усилия да се излезе от задънената улица, защото има нужда от ново законодателство. Знам, че принципа Made in е най-големия проблем. Парламента вече каза, че е готов да преговаря в тази връзка, но първо съвета трябва да стигне до позиция. Така че много се надявам, че ще положите всички усилия да се стигне до решение. Всъщност поисках думата основно за да ви кажа, че хората, които работят с надзора на пазара и безопасността на продуктите, искат да приключим работата по това законодателство. Има нужда от безопасност на продуктите. Председателката, ще минем през всички групи и след това ще минем на втори кръг от въпроси. Дита Харанзова. Благодаря. Господин заместник министър-председател, благодаря за това, че дойдохте, за да ни кажете какви са приоритетите ви. Радвам се, че Люксембург сега е на председателското място, защото тя има дълга история и голям опит в намирането на компромис между големи и малки за благото на гражданите. Надявам се, че ще успеете да намерите решение на всички нерешени въпроси и в същото време ще може да задействате нови проекти, особено тези свързани с цифровия единен пазар. Радвам се, че вашите приоритети съвпадят с моите. Няколко въпроса. Първо, прехвърлянето на МПС. Много се радвам, че съвета работи по темата. Това е много важно досие. Имаме задължения към нашите граждани и трябва да направим необходимото. Надявам се, че ще се стигне до компромис по време на вашето председателство и това ще бъде един от вашите успехи в края на мандата ви. По отношение на безопасността на продуктите, пакета, вече се говори за него. Нека да видим каква е целта, каква е ползата от това законодателство. Каква е допълнителната стойност. Мисля, че от тази гледна точка трябва да тръгнем, за да намерим решение. Много се радвам, че говорихте за достъпността. Достъпността не е чак толкова привлекателна като тема, но е важна. Тя е свързана и с цифровия дневен ред. Говорим за предложение, което е само 19 страници, но то може да помогне на милиони европейски граждани с увреждания да имат достъп до цифровия свят. Надявам се, че в крайна сметка ще има предложение в рамките на вашето председателство. Директивата за митническите нарушения. Латвийското председателство даде ход на работата, но имаме нужда от допълнителни усилия, за да приключим работата и мисля, че вашата страна има възможност да постигне необходимото. Толкова от моя страна. Желая ви всичко най-добро. Ще чакам с нетърпение нашите тристърни разговори и много късмет. Йенс Нилсон. Благодаря. Добре дошъл в нашата комисия. Имам три въпроса, ако не се лъжа. Така ми се струва поне. Аз съм председател на интергрупата за социална економика в парламента и моите въпроси са свързани с този ми пост. Става дума за вътрешния пазар. Много от въпросите, с които работим, Например, директивата за обществените поръчки. Приехме миналата пролет, държавите членки сега я прилагат. Чувам обаче от различни държави, че има съпротива. Ние дадохме възможност да се поставят изисквания със социален характер в рамките на обществените поръчки. Вратата, която отворихме с новата директива, обаче е, се иска да бъде затворена. В някои държави членки не се приема искането за включването на такива социални изисквания. Ние в парламента ще следим какво се случва с изпълнението на тази директива. Вие ще го правите ли? Ще следите ли да не се затвори тази врата, която сме отворили? Още два въпроса. Чух миналата седмица министър Шмидт. Много се радвам, че за Люксембург е приоритет засилването на социалното измерение в европейското сътрудничество. Има изисквания за това този сектор, който наричаме социална економика, да има юридическа форма в рамките на вътрешния пазар. Сигурен съм, че не може да отговорите на този въпрос сега, но много ми се иска министрите в съвета да работят по тези въпроси. Ще се говори за социалната економика под ръководството на Шмидт и мисля, че вие трябва да работите така, че да окажете въздействие върху пазара по някакъв начин. И третия въпрос, един много ясен пример – има пречки пред сътрудничеството в трансграничен план. Това го знаем. Един такъв пример са многото взаимно застрахователни дружества, които не могат да инвестират в други държави. Няма необходимата нормативна рамка. И въпреки, че се говори за инвестиции, за плана на Юнкер, за подпомагане на МСП, в трансграничен план, тези предприятия не могат да инвестират. Мисля, че трябва да се премахнат тези бариери и това трябва да го включите в дневния си ред. Знам, че е, Шмидт се опитва да го направи е, и да се надяваме, че това ще повлияе на вашата работа. Благодаря. Юлия Реда, може ли да ми дадете сигнал, ако искате да се изкажете, за да ви запиша? Нека сега да прочита. Чуйте имената. Virginia Rossier, Olga Shenilova, Julia Reader, who's next, Lambert van Nistelrooy, Dan Dalton, any, anyone else, and me. Ah, oh, sorry, Eva Parnova, thank you. And I will call them in sort of trying Ще се опитам да разделя различните групи. Следващия оратор Юлия Реда. Благодаря. Уважаеми господин заместник министър-председател, благодаря за това, че представихте вашата програма. Когато говорим за цифровизация, предстои много работа. Има нещо, което ме тревожи. Искам да разбера какви са вашите планове в това отношение. Технологиите се развиват изключително бързо и ние не успяваме да наваксаме. Много често в съвета е трудно да се стигне до споразумение и когато се стигне до конкретно решение, то не е достатъчно добро, за да се отчете съвременното развитие на технологиите и тяхното използване. Например, в рамките на мрежовата неутралност виждаме, че няма споразумение във връзка с така наречените услуги с нулева ставка или стоеност. Все повече хора използват мобилни телефони, а не стационарни. Колегата Харанзова говори за забавянето относно директивата за достъпността на обществените веб страници. Много е важно подобни разпоредби да отчитат и мобилните потребители. Всички видове мобилни приложения, но и не само, трябва да отчитат нуждите и на възрастните хора, не само на хората с увреждания, въобще на всички слове от населението. Искам да разбера какво ще направите, за да се приключи бързо работата по тези въпроси. Отново казвам, става дума за директивата за достъпността на обществените интернет страници. Освен това, до каква степен ще гарантирате, че тук ще се включи и мобилното използване на интернет, такова каквото вече го познаваме днес? Uh, По всички въпроси. Така ли? Е, отговорете на въпросите от първия кръг и след това. Euh, euh, Що се отнася до достъп до интернет, аз съм съгласен и би трябвало да има споразумение скоро. Е, социалните критерии ми се струва добра идея, но това няма да бъде никак лесно. Няма да бъде лесно те да бъдат дефинирани. От друга страна, трябва да сме наясно, че тази идея не се обсъжда в съвета. И съм е, съгласен е, с, с това, че е хубаво да се върнем отново на тази идея, за да постигнем някакъв напредък. Е, Люксембургското председателство по принцип е, е за включването на социални критерии. Е, по въпроса пакета за происход на продуктите Made in, въвеждането на задължителен етикет за происход е неприемливо за някои. Е, за други това е задължително условие за приемане на пакета. Много е трудно да се постигне компромис при тези условия – мисля, че до сега всичко беше опитано. Аз лично съм разочарован от това, че има застой по това досие и то е блокирано поради една единствена разпоредба. Люксембургското председателство е готово да започне работа по техническите въпроси, но това ще бъде възможно само ако има нови елементи е, при сегашната при сегашната база това няма да бъде възможно. Комисията от прави предложенията Мейтин да представи нов компромис. Това няма да е лесно. Не искам да ви разочарован, но ще се опитаме с чар да променим някои позиции. Що се отнася до опростяването на процедурата за прехвърляне на МПС, Никое компромисно предложение не е успяло да постигне квалифицирано мнозинство, в това число и предложението на госпожа Шаранзова. Председателството на Люксембург ще продължи да разглежда регламента, за да намери нови възможности за компромис. Гражданите не разбират защо е, регистрацията на МПС в Европейския съюз е толкова сложна, трябва да намерим решение в интерес на гражданите. По езика на омразата Това е много важна тема, но става дума за сигурност на основните услуги и не става дума за съдържанието на информацията. За съжаление, тук трябва да ви разочаровам. достъпа до мрежата и приложенията. Много е важно да има достъп и за мобилен достъп за смартфоните. Мисля, че отговорих на всички тези въпроси. Ако не, обърнете ми внимание. Ще поема следващ, ще започнем с следващата част от въпросите. Не обърна внимание на ЕКР, извинявайте. Ако искате да се изкажете по време на следващия кръг въпроси, ще ви дам възможност. Освен това искам да ви приветствам, така че добре дошли. Ще мина през групите. Първо господин Ламберт. Никола, Екаре и някой друг, който вероятно ще иска да се изкаже. Аз съм от, Холанд, от Холандия. Аз съм холандец и всеки път, когато минавам през Люксембург, се, се чудя как успявате да изградите такова общество с толкова ниски а, акцизи, че бензина ви е по-ефтин. И аз имам. Изпълнен съм с възхищение към вашата страна. Казахте, че, се, че сме в период, в който ня, не се предвижда ново законодателство и че това, което трябва да се направи, трябва да се направи по-добре. Ще видим е, по-скоро по-скоро като че ли по отношение на вътрешния пазар е, ние отстъпваме назад. Е, много мерки бяха оттеглени, нови, нови, по новите материали нищо не се предвижда и много стоки се произвеждат вече извън Европа. Има нови продукти, те изнасят се и не се знае дали не знаем те дали по, къде попадат те, дали е, ще бъдат е, изгорени или в е, биоотпадъците. Ние бихме искали вие да предприемете мерки. Био аспекта на економиката е много важен. Ние трябва да имаме възможност за бързи мерки. Освен това има поредица от досиета, които са блокирани в съвета. Какво да се... Какво можем да направим националните парламенти да работят заедно с председателството, тук водим добри разговори, след това се връщаме в държавите членки и там не се водят онези разговори, които се водят тук. Как, какво трябва да се направи, за да се ангажират националните парламенти и да бъдат мотивирани те да участват? Благодаря, госпожо председател. Благодаря на заместник премиера на Люксембург. Искам да кажа, че програмата, която ни представи, е среща нашето разбиране и съгласие. Тя е изготвена с типичния убедителен стил на Люксембург. А, ние е, очакваме много от вас. Е, вашата страна е родила толкова много политически лидери на Европа. Е, и самият председател на Европейската комисия от Люксембург, ето защо си позволявам господин заместник премьер. Може би убедителността и надежността има нужда от малко амбиция. Амбицията е важен елемент за решаване на проблемите. Вярно е, че в настоящия момент не са предвидени много законодателни актове. Комисията представи проекти за директиви, но не е казано, че с законодателство ще постигнем напредък в континента. Според мен имаме нужда от повече амбиция за взимане на политически решения по толкова теми. Мисля, че тази амбиция е много необходима. Вие споменахте за директива за защита на потребителите и член 7. Вярно е, че и има блокиращо мълцинство в съвета, но постигнахме напредък защото има проучвания, които ни казват, че в някои сектори този тип декларации са положителни и полезни. Ето защо аз мятам, че по тази тема председателството не може да си позволи да го сложи в, на някои рафта с оправданието, че има блокиращо мълцинство или мнозинство в съвета. Мисля, че трябва да се проявят, да се положат усилия и да се постигне напредък между противоположни искания както и в други е, сектори, трябва да се опитаме да постигнем някакъв баланс. Вашата страна е толкова авторитетна, толкова важна, би могла да изиграе много важна роля. Още един коментар, свързан е, с мрежовата информационна сигурност. Постигнахме е, напредък с докладците в Сянка е, и с Андрея Шваб. Заедно с това е, ще ми позволите няколко думи. Те не са насочени срещу вас. Вие представлявате Люксембург. Сега последните стъпки, които да доведат до компромис, трябва да бъдат направени в съвета. Защото този сектор е изключително важен за сигурността на нашите услуги, за инфраструктурата на гражданите. Сега посл... ние сме положили много усилия и сега поверяваме последната и най-важна стъпка на вас в съвета. Сега ще чуем въпроса на ЕКР. Но преди това три неща. Ние винаги сме подкрепали по-доброто законодателството и моя предшественик направи така, че да сме един от, една от първите комисии, които провеждат оценка на въздействието на своите собствени изменения. Така че, когато направите съвета във връзка с по-доброто нормотворчество, моля ви, слушайте се в експертните знания на целия парламент – мисля, че това е наистина важно, особено от гледна точка на единния пазар. Връзка с единния пазар е много добре, че ви чухме за това а, как, как смятате, че тези неща са важни и какво можем да направим, за да помогне на държавите членки по отношение на изпълнението започнахме да разглеждаме внимателно нещата във връзка с изпълнението и ако държавите членки искат в даден момент да дойдат и да ни предоставят доказателства за това какво се случва на място, сигурна съм, че колегите ще се радват да се възползват от този публичен дебат за начин за ангажиране, като начин за ангажиране на държавите членки и под подкрепа на вашите виждания. И след това стигаме до важната тема за цифровия пазар, трябва да сме сигурни, че единният цифров пазар отговаря на това, което е необходимо сега в цифровата епоха. Аз искам да се гарантира, че законодателството, което излиза сега, подпомага цифровата економика, а не и пречи. И също така, че законодателните актове се подкрепят един друг, а не си противоречат. Не знам дали знаете, но пакета за телекомите, който вие току-що похвалихте почти претърпян успех в един часа през нощта. И казвам това, защото аз и колегите от Имко, както и докладчика от ИТРЕ, накараха хората да останат и казаха, трябва да постигнем съгласие. Други групи си тръгнаха. В момента мнозинството в парламента е а, съвсем а, е мнозинство са съвсем малко и наистина трябва да предприемем нещата стъпка по стъпка, за да сме сигурни, че дигиталния пазар, цифровия пазар работи. Ако вземем определенията, които ни се дават от страна на комисията във връзка с интернет сектора, вече имаме законодателен акт, който е устарял. Какво представлява търсачка, какво е платформа какво е една електронна книга, какво е Амазон. Въобще трябва да сме сигурни, че нашето законодателство е абсолютно стабилно от първия момент. И за това, това, което ние от парламента казваме, е първо да се фокусираме върху критичната инфраструктура. И ако сте готови, утре ще подпишем сделката. Но във връзка с а, интернет сектора, трябва да сме сигурни, че правим нещата с поглед към бъдещето. Сега, ако някой от колегите иска да се изкаже, моля сигнализирайте. Ако не, продължаваме поред госпожа Ева Пълнова, а след това другата колега и приключваме. Uh, Благодаря много. Вашата презентация е наистина задълбочена. Аз съм по... Аз повече се интересувам от цифровата страна на нещата, кое доминира в момента в цифровия пазар и кое ще доминира за напред. Мисля, че при вас нещата са много стабилни по отношение на трансграничната търговия. И възоснова на вашия опит, как смятате, че бихте могли да подпомогнете законодателството, може би нещата да станат по-ефтини, да е по-лесно да се изпращат стоки из Европа, защото това е един сериозен проблем, пред който са изправени и потребителите, и бизнеса. И една по-обща бележка. Има много европейци, които губят вяра в това, което може да им се предложи от страна на цифровия, на единния пазар, извинявайте. Например, когато се появи криза като тази в Гърция, хората се задават въпроса какво прави Европа за да ни помогне. Вики даде примери с досието за роуминга, но има и много други неща, така че напредваме. Какво смятате, че можем да научим от Люксембург и да приложим в следващите няколко месеца, за да може по някакъв начин да гарантираме, че европейците вярват в Европа и че тя може да им предложи нещо? Благодаря ви. Катрин Штайнер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на заместник министър за това, че ни отделя от своето време днес след обяд. Мисля, че много колеги говориха за това колко са важни нещата свързани с цифровия пазар във връзка с предложението за достъпност. То е важно, тъй като много уебсайтове не са в формат, който е достъпен за хора с увреждания. Това е важно и може би е важно уебсайта на Люксембургското председателство също да бъде достъпен за хора с увреждания. Много хора от нашата комисия обърнаха внимание на това. Искам да говоря и за споразумението Маракеш което е свързано с авторските права и хората, които в момента имат проблеми, не виждат, не чуват. Голяма част от книгите, не, от електронните книги не са в достъпен формат. И проблема е, че държавите членки не ратифицират това споразумение. Ще е добре, ако Люксембургското председателство може да направи нещо в тази насока. Мисля, че и стратегията за един цифров пазар има една основна слабост. Ще ви разкажа малко повече за статистиките, които излезнаха от Шотландия миналата седмица. Става въпрос за участието в цифровите технологии. Става въпрос за участието на малки и средни предприятия. Обхваща 80 000 малки и средни предприятия и ми се ще е, да можете да помогнете малко във връзка с това, защото това е нещо, което има реално материално измерение и да видим кои държави членки работят по програмата за разработване на цифрови умения сред малките и средни предприятия, така че това е нещо, което трябва да имаме предвид. Може би може да направите нещо повече за малките и средни предприятия. Ние в тази комисия наистина се интересуваме живо от техните проблеми. Не знам дали сте видяли нещата свързани с цифровия пазар и цифровизацията. И също така по отношение на авторското право, интересно ми е да знам какво мислите вие за него. Чухме, че ще получим предложение за авторските права през декември, а може би през януари, така че не знам дали ще е под ваше председателство или под холандско председателство, но наистина се интересуваме от досиета, за които нашата комисия отговаря. Благодаря ви. Uh, uh, Благодаря много, госпожо председател. Аз също искам да приветствам Люксембургското председателство. Тази сутрин вече се видяхме в комисията Либе. Надявам се, че с вас ще започнем отново да работим по въпросите на единния пазар. Има много неща, които се случват в съвета във връзка с инвестиционния план, така че се надявам отново в програмата да се появят въпроси, свързани с конкурентоспособността, растежа и заетостта в борба на фрагментацията. Наистина в момента има нужда от политическо водачество, за да може тези неща да се върнат в политическата програма, в политическия дневен ред и разчитам на вашата помощ в съвета. Съвсем конкретно, наистина приветствам факта, че говорихте за единен пазар на услуги, както знаете. Има проблеми при изпълнението на директивата за услугите. Това е нещо, с което се занимаваме вече толкова дълго време и наистина се надявам да ни кажете какво възнамерявате да направите конкретно, за да може да имаме единен пазар на услугите. Също така трябва много да се насочим и фокусираме върху правоприлагане и изпълнение. Това е голяма част от проблема и под инициатива на Вики Нашата комисия за водеща роля при внимателно разглеждане на специалните препоръки за всяка страна в рамките на европейския семестър и разглеждаме внимателно какво се случва в комисията по отношение на тълкуванията и прилагането на разпоредбите. Друга тема е цифрови единен пазар. Аз съм към една от тези, които биха искали да има много ясна рамка. Искаме отворен, световен и безплатен интернет. Не искаме да има дигитален суверенитет в Европа, не искаме да има сегментация в областта на интернета. Трябва наистина да го кажем. По този начин да нашите компании ще могат да работят на равна нога с другите, а няма да се стигне до изключване на компании от трети страни защото в нашите регламенти няма яснота, няма простота. И освен това искам да говоря за по-доброто нормотворчество и преглеждането на, на законодателство. Някои а, не тълкуват правилно нещата. Нещата опират до по-малко бюрокрация, по-малко проблеми. А други смятат, че нещата са свързани с по-малка защита на потребителите. Така че от вас зависи посланието да излезе правилно. Надявам се, че вие ще защитите търговското споразумение с САЩ, проблема с сближаване и уеднаквяване на стандартите. Въпроса с вътрешния пазар е въпрос, който много често се разбира погрешно, когато се водят дебати по европейски въпроси и се надявам, че под ваше водачество ще излезе факта какво точно представлява това търговско споразумение и ще се проведе един дебат възоснова на факти, а не дебат, който включва манипулиране на съвсем оправданите страхове на европейските граждани. Благодаря ви много, очаквам с нетърпение да работим заедно с вас. И така продължаваме по списък. Благодаря, господин вице-премьер, за много изчерпателното изложение. Няколко коментара набързо. Искам да се спра на въпроса за единния цифров пазар. Той е много важен елемент на трансграничната търговия досието за по-добро законотворчество предизвиква в мен някои въпроси. Според мен нашата цел трябва да бъде напълно интегриран вътрешен пазар, е, основан на е, интеграция. Има възможност да се предложи принцип на страна е, продавач, която противоречи на принципа е, за е, хармонизация в областта на защитата на потребителите. Е, в основна философия защита на потребителите е да се защити по-слабата страна, а именно потребителя. Не бива да се допуска конкуренция националните законодателства. Няколко думи за, за авторското право. Мисля, че когато говорим за тази реформа, мисля, че трябва да правим разлика между авторското право и правото да се използват информация на цифров носител. Очевидно това са две теми. По авторското право реформата трябва да изхожда от основната цел, а именно творците да получават достатъчен доход. И това е също така много важен катализатор на културното творчество. по въпроса за правото за разпространение и диаблокиране, мисля, че трябва да бъдем бдителни и да не допуснем да се постави под съмнение финансирането на творчеството. Това е много важен фактор в нашето културно многообразие. Има мисля, че цифровото разпространение в момента не участва в плащането на данъци. Ето защо смятам, че трябва да се съсредоточим върху авторското право. Надявам се, че ще можем да разчитаме на вашето председателство. По малките и средни предприятия в момента водим дебат за местното производство и малките и средни предприятия. Мисля, че трябва да дадем възможност да се развива местното производство, да се развива производство на стоки от високо качество. Надявам се, че парламента след лятната вакансия ще предприеме действия в тази насока и се надявам да може, че ще разчитаме на подкрепата на Люксембургското председателство. Олга. Аз ще говоря на чешки, така че моля ви, служете си слушалките. Имам един въпрос, който искам да направя във връзка, който искам да знам, извинявайте, във връзка с а, това, което казахте като въведение и после с вашите отговори. Става въпрос за писмено, писмено представените приоритети на вашето председателство. Говорихме си за областта на търговия на дребно. За какво точно става въпрос? За борба срещу незаконните практики между различните предприятия беше направен, беше проведен един сериозен дебат тази сутрин и за това искам да задам този въпрос. Давам думата на Дан. Благодаря, господин председател. А, благодаря, госпожо председател. А, моите очаквания по отношение на Люксембург не са големи и нямаме много впечатления опита ми се изчерпва до зареждане във вашите бензиностанции, но виждам в вашите бензиностанции олицетворение на единния пазар, вашите цени са ниски и нещата са много добри за потребителите около вас. Те идват и пълнят своите автомобили при вас. Така че това е чудесен пример за работата на единния пазар. Нещата обаче не работят, когато говорим за програмата за цифровизациите, защото изведнъж се оказва, че това гориво изчезва в момента, в който стигнем до границата с следващата страна. Така че надявам се, че ще подпомогнете средата по отношение на а, цифрови единен пазар и ще подходите по-положително към ползите по отношение на цифровия пазар и промяната в поколението, геоблоковете вие имате наистина достъп до съдържание около вас, но вашия пазар е доста малък. Втория ми въпрос е свързан с нетарифните бариери в вътрешния пазар. Виждаме, че във връзка с ДДС-то се появява нетарифна бариера пред микропредприятията и малките и средни предприятия. Искам да има някакъв механизъм, който идентифицира тези нетарифни бариери а, и да да ми кажете какво мислите по този въпрос. Благодаря. По Twitter зададох въпрос дали някой би искал да попита нещо и получих отговор от Европейската организация на хората с увреждания във зрението. Те искат да се гарантира, че цифровия единен пазар е достъпен за всички. Това, което те казват е, че обичат да пазаруват онлайн, биха искали да могат да използват онлайн съдържание и да използват аудиовизуални услуги и искам да споделя това с вас, за да сме сигурни, че можем да работим заедно, за да може този пазар да обслужва всички, а не само някой. Сега вече имате възможност да отговорите. Благодаря. Не знам от къде да започна. Имаше някои въпроси, които се припокриват и затова ще започна с една информация във връзка с достъпа до информационно съдържание и веб-сайтовете. Уебсайта на Люксембургското председателство предвижда достъп до лица с зрителни увреждани. И бих казал, че не само цената на бензина е ниска в Люксембург, алкохола и цигарите също, така че заповядайте по разпространението е, ние се радваме, че в стратегията вътрешен пазар комисията, доколкото знам, и се радвам, че ще работим заедно е, документ по тази тема. По цифровия единен пазар. Тук имаше много изказвания. Напълно съм съгласен с вашата председателка, която казва, че трябва постепенно, стъпка по стъпка да подобряваме нещата. Има опасност обаче законодателството да се окаже устаряло, ако не вървим по-бързо. И някои ме питаха как е в Люксембург. Е, правят се е, в Люксембург е, гражданите не нямат достъп до вебсайтове за онлайн продажби, просто защото търговците не могат да се адаптират към 28 различни законодателства. Очевидно има нужда от решение, за да постигнем максимална хармонизация, но заедно с това да има взаимно признаване. И всичко това като се спазват правата на потребителите – без съмнение въпросът е, ще бъде труден. По изпълнението... А, извинявайте. Е, пречките пред вътрешния пазар ще започнем сериозна работа, когато ни представят стратегията. Въпросът за нетарифните бариери ще бъде в стратегията и това поне ни обеща комисията. Италианския колега отново повдигна въпроса за обозначаване на происхода на стока Made in. Не искам да кажа, че Люксембург няма да се бори за постигане на компромиси или съгласие, но вие познавате ситуацията. Тя е особено сложна е, ако имате и идея за компромис, ще ви бъда много признателен, ако я споделите с мен. При всички случаи ние ще продължим работа по тази тема. По директивата за услугите трябва да се стремим към добро изпълнение на директивата и комисията трябва да поеме своята отговорност за да започне процедура за нарушение срещу тези, които ни я прилагат. Има нужда от обслужване на, директи... на едно гише. Пет години след приемането на директивата трябва да се предприемат мерки, въпреки че на някой това може да не хареса. Що се отнася до търговско-инвестиционното споразумение с САЩ и ТИП, съгласни сме с парламента, че това споразумение не би трябвало да доведе до занижаване на стандартите. Ние предприемаме е, всички мерки, всички подготвителни е, дейности и благодаря е, ще бъда благодарен на парламента за балансирана резолюция, за да можем да засилим и укрепим своята позиция в преговорите с САЩ. Нашата цел е да дадем стимул на разговорите между парламента и съвета с оглед на по-голяма ефективност на преговорите с САЩ, но в крайна сметка споразумението трябва да получи съгласието на всички държави членки. Още 10 минути, ако някой смята, че иска да повдигне още някой въпрос. Coming to our implementation hour, would you like to Sorry? Искате ли да дойдете на заседанието за изпълнение. Бих, много бихме се радвали повече държави членки да участват. Що се отнася до економиката на взаимодействието и на споделянето, разбира се, не можем е, да спираме по сляп е, начин е, тези тенденции, които са от полза за мнозина. Не бива обаче да се допуска и нелоялност на пазара. Необходимо е да, на, да постигнем баланс, така че всички да печелят. Не е лесно да се намери баланс, не може да има еднотипен подход. И нашето председателство ще държи сметка за това, ще се опитаме да постигнем нещо, но няма да е възможно да постигнем каквото и да било без приноса на Европейската комисия. По стратегията за вътрешния пазар, която би трябвало да приеме комисията, ще бъде подложена на дискусии, след това ще предадем штафетата е, на колегите от Холандия, за да продължат работата по това досие. И разбира се, ако искате да постигнете лесен компромис е, по следващото споразумение, ще трябва да разчитате на парламента. Благодаря много за това, че дойдохте да разговаряте с нас. Успех успех е, на първото ви заседание е, в съвета. Ще следим внимателно дейността на съвета по конкурентна способност. Много колеги работят е, в областта на по-доброто нормотворчество от години. И направете така, че тези знания и този опит да бъдат оползотворени. Става дума за колеги, принадлежащи към различни групи. Благодаря ви още един път за този разговор.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 И така, нека да започнем отново. if we do go ahead... Ако случайно свършим по-бързо, ще започнем заседанието на координаторите по-рано. Следващата точка от дневния ред е доклада на Мария Грапини. Той се нарича Нови предизвикателства и стратегии за стимулиране на туризма в Европа. Много уместна тема точно преди началото на лятната вакансия. Това е едно становище. Сега искаме да напомним на всички да си вземат паспортите, личните карти, да проверят какви са таксите за роуминг. Становище имаме нови предизвикателства и стратегии за стимулиране на туризма в Европа. 105 изменения има. Заповядайте, Мария. Благодаря, госпожо председател. Нека в началото да кажа, че много ми хареса работата по този проект. Трябва да се намери начин за стимулиране на туризма в Европа. Когато станах евродепутат, едно от първите неща, които казах, беше, че не правим достатъчно за туризма. А туризма е важен, той може да има полза за държавите членки, да създава работни места. Много се зарадвах, когато ни дадоха това становище. Ние сме комисията по правата на потребителите и мисля, че е, имаме една добра възможност да дадем своя принос. Благодаря на всички, които внесоха изменения. 105 са те. Благодаря на всички политически групи, на докладчиците в Сянка. Благодаря и на секретарията. Секретарията много ни помагаше по време на срещите на докладчиците в Сянка. Вчера разговаряхме и мисля, че сега сме много близо до компромис. От тези 105 изменения успяхме да изковем 12 компромисни изменения. Съгласихме се един компромис да бъде разделен на две, значи общо 13 компромисни изменения. 54 от тези 105 изменения са залегнали в компромисните изменения. Различните политически групи дадоха своите становища. Мисля, че всички политически групи се изказаха. Успяхме да внесем промени в текста. промените не засягат компромиса, който имаме по същество. Заедно с докладчиците в сянка и с вносителите на изменения, успяхме да подчертаем важността на туризма Опитахме се да намерим начин за насърчаване, рекламиране на Европа като туристическа дестинация. Какво трябва да се направи, за да стане това действителност? Ние сме комисия по правата на потребителите и трябва да разгледаме е, всичко свързано с потребителите. Ние с докладчиците в Сянка подчертахме необходимостта на потребителите да се дава точната информация. Потребителите трябва да знаят точно какво купуват преди да отидат във вакансия и след като вече са пристигнали на съответното място. В компромисните изменения е залегнала идеята, че туристическата индустрия трябва да се приспособи към цифровия единен пазар, тъй като туризма вече има и цифрово измерение. Говорим за защита на данните, говорим за количествена и качествена информация, която да се предоставя на потребителите. Комисията по транспорт и туризм, естествено, по тази тема. Ние казваме, че трябва да има по-голяма последователност, последователност, що се отнася до класификацията на хотелите. Има интергрупа, която се занимава с този въпрос. Много е трудно да се разбере от хората, в какъв хотел отиват. Четири звезден хотел в една държава съвсем не е същия като четири звезден хотел в друга държава. Вчера много говорихме за уеднаквяването на критериите за класификация. Тук става дума и за хотели, и за по-малки типове места за настаняване. Говорим за важността на принципа на субсидиарност. Много колеги подчертаха, че малките и средните предприятия в сферата на туризма са изправени пред е, конкретни предизвикателства. В моята е, държава, но и в други държави членки има много трудности пред е, малките оператори. Аз съм работил в сферата на туризма, била съм министър на туризма. Нашите правни текстове трябва да са насочени към подкрепа на МСП. Искам да благодаря на Дита, на, на Марко, на Олга, на всички, които внесоха изменения. Искахме в компромис номер 5 да споменем е, необходимостта от е, това да се вземат предвид нуждите на хората с увреждания. Робер Рошвор говори за гъвкавостта, за изискванията за визи тогава, когато се пресичат граници. Мисля, че работехме в дух на сътрудничество и този дух е, цареше, защото докладчиците от различните групи са много запознати с туризма, знаят как функционира той. Благодаря още веднъж на всички и се надявам, че ще имаме успех при гласуването. Благодаря на докладчика, казва госпожа Кораца Билт и сега ще дам думата на докладчиците в сянка от името на НП Карлош Коелю. Каш е- Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, искам да поздравя госпожа Мария Грапини за това становище и за това, че работи отдадено. И се стремеше към компромис, за да може и ние да дадем своя принос към това становище и да дадем гледната точка на потребителите. Както каза госпожа Грапини, има 105 изменения от всички политически групи и това говори само за себе си. Виждате колко е важна темата за всички партии. Вчера се срещнахме, работихме с цел постигането на компромис. Четири са проблемните области. На първо място важността на туристическата индустрия за създаването на растещи на работни места. На второ място насърчаването и включването на цифровия дневен ред в туризма. На трето място защита на потребителите, особено най-уязвимите лица. Бихме искали да подкрепим становището. Ще подкрепим компромисните изменения и да се надяваме, че Комисията по транспорт ще вземе предвид нашите предложения и ще ги включи в доклада. Благодаря господин Коелю. Не виждам докладчика от а, името на екара. Вие ли ще се изкажете? Да, извинявам се от името на господин Сулик, който е докладчик в Сянка, но отсъства. Той ми е дал няколко бележки. Няколко неща от наше име. Първо, благодарности за докладчика, естествено, благодарности за доброто сътрудничество по това досие. Ще започна с предложението за европейски пътни карти. Мисля, че това е разумна идея и компромис е разумен. Трябва обаче да се подчертае финансовата страна на въпроса. Тук не трябва да се отделя твърде много пари, тъй като средствата са ограничени, бюджета не трябва да се увеличава и средствата за тази инициатива трябва да се предприемат в рамките на съществуващия бюджет. Благодаря за приемането на нашето изменение номер 43. Само, че ако може да включите цялото изменение, а не само първата част. Радваме се, че предлагате да се заличи думата taxation, данъчно облагане от компромис 4, параграф 5. Данъците са прерогатив на държавите членки, макар че някои държави членки страдат от това, че сами налагат твърде високи летишни такси. Надявам се, че тук ще имаме компромис. По компромис 9. Може ли да премислите предложението МСП да дават информация на потребителите на техния език. Разбираме идеята за този текст, но ще проработи ли е това? Може ли да очакваме от един пансион или малък семен хотел някъде след провинцията да дава информация на езика на е, европейците. В Европа имаме 24 официални езика. Или хората които притежават този пансион, ще трябва да говорят 24 езика или да харчат пари за превод. Знам, че това не е идеята, но би трябвало текста малко да се поизчисти, защото иначе ще е трудно да преглътнем един такъв текст. Като цяло се радваме, че споменават принципа на субсидиарност в компромис 4 и запазвате този текст. Така приключват моите бележки. Аз харесвам текста. Надявам се, че ще приемете оговорката ми по компромис номер 9 и благодаря за това, че работихте в дух на сътрудничество. Благодаря. Искате ли да добавите нещо? Нека първо да дадем думата на другите врата. Няма да се изказват. Така ли? Добре. Господин Робер Рошвор от Алде. Благодаря, госпожо председател. Браво, госпожо Грапини. Вие познавате добре, много добре темата си, имате опит в областта. Това е тема, в която защитаваме общи интереси. Още не, ви, не съм видял компромисните предложения но мисля, че всички ние сме съгласни по основните линии. От името на моята група искам да поставя акцент върху няколко елемента и смятам, че имко трябва а, да даде своята гледна точка. Това означава да държим сметка за интересите на потребителите. Първото наблюдение, което искам да направя е, че по въпрос, по, що се отнася до туризма, е, той трябва да бъде е, хоризонтален въпрос. Той има връзка с е, различни области, транспорта, услугите, най-общо казано и най-различни економически дейности. Днес говорим за зелен туризъм, знаем, че се говори за градски, индустриален туризъм, религиозен туризъм. И това е. Ето защо е много важно да държим сметка за многоаспектния характер на туризма и то е хоризонтален въпрос. Европа е най-стария континент от гледна точка на туристическото наследство. И знаем, че ще се засилва конкуренцията с други континенти, в които също се развива туризъм и ако искаме да бъдем водеща туристическа дестинация, трябва да можем да се модернизираме. Очевидно ние трябва да се адаптираме към цифровизацията – И всъщност това е свързано с интегрирания подход, за който пледирах. Второ, ако искаме да продаваме туристически продукт под марката Европейски съюз, ние трябва да държим много на качеството на услугата. Някои държави членки може би са по-напреднали от други, но трябва непрекъснато да се стремим да се усъвършенстваме. Трябва непрекъснато да следим за правата на потребителите. Тук не сме постигнали всичко, което може да се постигне. Разбира се, има и други законодателни инициативи, които имат отношение към този въпрос. Например, директивата за пътуванията има два елемента, по които между мен и докладчицата има различие. И трябва да видим как ще успеем да сближим позициите си. Първо, да, е, Европейската комисия трябва да предоставя информация за всички, но не съм убеден, че Европейската комисия е тази, която трябва да разработва туристически приложения с интерактивни карти. Аз мисля, че това е задача на самия туристически сектор. Това не е задача на администрацията колкото и да е интелигентна Европейската комисия и колкото да е важна нейната роля. Още е един подход. Как как да намерим, как да съчетаем економиката на споделянето с туризма. Имам предвид фирми като Airbnb, като Uber, макар че Uber не е точно туризъм, но ние трябва да намерим златната среда между приемането на новата динамика, на новите форми на способността, отделните лица да извършват економическа дейност и заедно с това да не допускаме нелоялна конкуренция. Това е въпрос, който е повдигнат в доклада. Надявам се, че подхода ще бъде балансиран. Нашата комисия трябва да успее да намери мястото на тези въпроси в този доклад, и в други. Нещата непрекъснато се развиват – един голям американски предприемач говори за юберизация на обществото. Всичко според него се променя и потребителите заедно с това са и стопански субекти. Има форми като беден брекфас, легло и закуска, и тук физи... потребителите се превръщат в стопански субекти. Нека да намерим баланс между новото и запазването на постиженията и да не допуснем нелоялната конкуренция да унищожи туристическия сектор. Благодаря, госпожо Грапини. Надявам се, ще продължим да работим заедно. Благодаря, казва председателката. Не виждам друга доклад. Сенка давам думата на госпожа Мици. Благодаря, госпожо председател. Поздравления за Мария, за това становище, което е много добро. Много добри предложения. Покривате почти всичко, което трябва да се обсъди. Туризма е много важна тема, съществена и аз проявявам голям интерес към нея, тъй като съм от малка държава, Малта, тя зависи изключително много от туризма. Подобно на много други малки държави, ние зависим от туризма. Туризма създава работни места, възможности и економически растеж. Малките държави имат специфични проблеми. те не могат да зависят от вътрешен туризъм. Те няма как да продадат своята собствена страна на собствения си народ. Ето защо трябва да сме много внимателни, тъй като за нас най-важното е да се продадем на външния свят. И това е едно, е, е една трудност, едно предизвикателство. Добре е да се насърчават туризма, но трябва да има цялостен подход с участие на всички заинтересовани страни и лица. Колегата, който се изказа преди мен, а и Мария, подчертава, че туризма е свързан с всички сектори на обществото. Магазините, авиокомпаниите, абсолютно всички. Европа има голям туристически потенциал и аз мисля, че заедно можем да направим маркетинг на Европа, без да си пречим един на друг. Всяка държава има какво да предложи в Европа. Напълно съм съгласна, че Европа трябва да остане номер едно туристическа дестинация в света. Ние можем много да предложим и като култура, и като история, и като архитектура, и какво ли още не. Така че нашето конкурентно предимство трябва да се запази. Добре е да използваме интернет и електронната търговия, защото това е бъдещето. Днес все повече пътници използват интернет, за да купят някакво пътуване или почивка. И ето защо е много важно да има защита на потребителите и онлайн. Доста изменения са внесени. Искам да поздравя Мария за това, че тя работи толкова добре и доклада е много важен. Благодаря. Последния оратор Анна Мария Кораца Билт. Невероятно. Благодаря, казва госпожа Билт. Е, и от моя страна поздравления за докладчика. Доклада е много добър. Защо? Защото подчертаваме важността на туризма. Много важен отрасъл за европейската економика. Създават се работни места благодарение на него. Колегите Коелю и Рошфор говориха за това, че трябва да се даде възможност за цифровизация на сектора, за по-голямо предприемачество. Имам две изменения, в които говоря за интеграцията и за справянето с младежката безработица. Освен това говоря и за живата провинция. Е, туризма може много да допринесе в това отношение. Е, има агротуризъм, има хранителен туризъм. Е, фермерите са свикнали да решават много задачи едновременно и защо да не се занимават и с туризъм. Така се създават работни места в провинцията и провинцията не загива. Благодаря, благодаря за това, че вземате предвид моите изменения. Някой иска ли да каже нещо от комисията? Да дадем ли думата първо на комисията? и след това на докладчика. Е, госпожа Студини, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да поздравя комисията Тран за доклада. Благодаря на всички комисии за онова, което правят по тази тема. Като цяло подкрепяме написаното и казаното от вас. Осъзнаваме колко е важен туризма. Той има голям потенциал. От съобщението от 2010 година насам работим усилено по тази тема. Има стратегии за туризма и неговото развитие. Комисар Бянковска е определила 8 приоритета в рамките на инициативата за даване на нов тласък на туризма. И ние вече работим по тези приоритети и сме готови да работим с евродепутатите с цел да се подобри нашата политика и да подобрим своите действия. Благодаря за това, че проявявате такъв интерес към отрасъла на туризма. Благодаря и госпожа Мария Грапини е последна. Благодаря на Вики Форд. Съвсем накратко. Много благодаря на докладчиците в Сянка за направените коментари днес. Изказаха се и други колеги. Много благодаря на госпожа Кораца Билт и на всички, които се изказаха. Искам да поясня само едно нещо. Докладчик Сянка от името на Алде подчерта три важни елемента, които са част от становището. Вчера Чухме въпрос от Алде във връзка с европейската пътна карта. Ние не искаме от комисията да създава такива карти. Просто искаме да се придържаме към съществуващото положение и същевременно да предложим нещо ново. Аз мисля, че ще е по-лесно да се рекламира Европа, ако има европейска пътна карта. Един турист от Корея, от Китай може да поиска европейска карта с всички пещери в Европа. Мисля, че добре е това да се прави, е, създаването на такива карти да се прави на централно ниво, а не на ниво от държава членка. И е добре да имаме общ подход. Когато бях министър на туризма, разбрах, че азиатските туристи, например, искат да получават концентрирана, ясна и точна информация. За тях е, те пътуват до Европа. Те не пътуват до конкретна европейска страна и искат да видят конкретни неща. Например, различни пещери в Европа. Това е само един пример. Подобни стратегии могат да се предвидят с цел по-доброто рекламиране на европейския туризъм. Мисля, че секретарията може да помогне в това отношение. Вчера бяха направени много коментари, днес се направиха коментари, най-вече от колегите от Алда и от ТНП. Може да се наложи да се промени формулировката на някои места. Мисля, че ще успеем да постигнем един добър окончателен резултат. Още веднъж благодаря на всички за коментарите. Надявам се, че ще помогнем на комисията Тран, тя е водещата комисия, ние даваме позицията на вътрешния пазар, основното е да видим как да защитим потребителите, да им даваме висококачествена информация, да създадем предпоставки за намаляване на разходите. Е, трябва да се дава по-добър достъп до информация, искаме да има по-малка административна тежест, не искаме да налагаме хомот на малките и средните предприятия в сектора. Естествено, не искаме да разтягаме лукуми, искаме да бъдем е, ясни и конкретни в доклада. Има различни типове туризъм. Агротуризъм, екологичен туризъм всички тези видове туризъм могат да бъдат рекламирани като част от европейското туристическо наследство. И в крайна сметка смятам, че независимо от това какви са позициите ни, ще стигнем до консенсус. Аз съм член на Комисията по транспорт и туризъм. Надявам се, че заедно с колегите ще направим така, че онова, което напишем тук, ще бъде прието от комисията. Благодаря. Thank you very much. Благодаря ви много. Ще минем към последната точка преди заседанието на координатор. Да става въпрос за съдействието на административните власти на държавите членки за да може да се гарантира правилното прилагане на законодателството в областта на митническото право и въпросите свързани с селското стопанство. Становището ще бъде разгледано в, в съвета, но преди да започнем искам да направя едно важно техническо уточнение след като при нас дойде първата писмена позиция на съвета, беше забелязана една техническа грешка. Става въпрос за 15, точка 15, член 38 във връзка с измененията в регламента на съвета след срещи решихме да се да се махне точка трета от регламент 1517 в позицията на съвета този параграф 3 остава, което е направено. И поради тази причина ние по точка 15, член 38 на проекто регламента трябва да добавим следния параграф. Малка буква С английско. Цитирам, параграф 3 се заличава. Разбирам, че това дава възможност на съвета да извърши техническите изменения, които са необходими и да се стартира процедурата, за да може държавите членки да одобрят това изменение и да можем ние да гласуваме върху коригирания текст по време на парламентарното заседание през месец септември. Сега вече всичко е ясно. Давам думата на госпожа Яко Насари. Наистина. Парламента, както и Европейския съюз често дебатират върху лошо законодателство, лоши регламенти, но този регламент е добър и въпросът е как можем да използваме интернет технологиите, за да се борим срещу престъпленията в областта на митническото законодателство. Когато успеем да намерим, да открием престъпления и да ги предотвратим, осъществяваме економии. Това са стотици милиони евро, които могат да бъдат използвани по по-добър начин, например за услуги. Сега искам само да ви припомня някои неща. Области, в които често се появяват престъпления, това са чучуневите продукти, алкохолните напитки, напитките като цяло. всъщност след тази промяна, след тази реформа, бихме могли да вкарваме данните за износ в директори като част от общия регистр, както и системата за предаване на съобщения по отношение на съдържанието на контейнери. Ние в комисията, заедно с докладчиците в Сянка, предлагаме В случаите, в които тази информация се комбинира, ако движението на съответните контейнери е обект на надзор и ако има подозрение за извършване на престъпление, то а, времето да бъде намалено, времевите срокове да бъдат намалени и различните заинтересовани страни да могат да реагират по-бързо. имаме период от 4 седмици, в който могат да се предприемат действия. Като цяло, цялото това досие е много техническо. Във всички, политически, във всички обаче технически досиета има скрити политически елементи, Например, как може да бъде защитена чувствителна информация. Тук има добро решение, което е намерено във връзка с това и аз съм наистина доволна, че успяхме да намерим балансирано решение. По този начин можем да запазим чувствителните данни, включително и търговската информация от една страна, а от друга страна можем да предотвратим и престъпления. В крайна сметка съвета се спря на по-кратки срокове за започване на действия и стартиране на разследвания, когато имаме подозрение за престъпление, както каза, за престъпление, извинявайте, както каза и нашата председателка. Това ще бъде разгледано по време на септемврийската сесия и надяваме се, че ще имаме по-добро по-добра превенция на престъпленията. Председателката, има ли някой друг, който би желал да се изкаже? Ако не, много, из... много бихме искали да благодарим на госпожа Яконсари и да кажем, че предотвратяването на престъпления в областта на митническото законодателство е наистина важно и ви благодарим много за цялата работа, която сте свършили. В такъв случай, струва ми се, можем да пристъпим към заседанието на координаторите, а 5 минути по-рано от предвиденото. Утре ще се видим отново, така че искам да ви припомня. По искане на един от координаторите ще се срещнем, за да гласуваме в 9 часа и 10 минути. Благодаря. Because after you voted... Защото след като гласувахте, след като гласувате, можете а, да обявите начало на лятната си почивка. Не знам, че някои казаха, че 9 и 10 е много рано, но наистина след това ще можете да се отдадете на заслужена почивка за своите семейства, освен ако не идвате заедно с нас да участвате в делегацията, която ще отпътува